Колеги, благодаря ви. Сега преминаваме към обяснението на вода. Ще ви помоля да напуснете залата възможно най-тихо. The... Започваме с обясняване на, на вода на доклада на господин Кун. Моля ви, колеги, Моля господин Капуто да обясни своя вод по доклада Кун за една минута. Имате думата. Капуто. Господин Капуто. Благодаря, госпожо председател. Гласувах